Госпожо комисар, госпожо Георгиева, приключихме с дебата. Ще гласуваме в 12 часа. След това доклада Регнер относно а, правото на дружествата за трансгранично преместване на официалното си седалище. Благодаря. преди всичко искам да благодаря на докладчиците Всяка Сянка. Много конструктивно работихме по време на преговорите, както и на становището на Комисията по заедостта, където се набляга за условията на труд и при преместване на седалището на дружеството. Имаме становища и на правната комисия. Призоваваме Европейската комисия да предприеме законодателни мерки, защото е, е, това е много важно да се уреди участието на работещето при трансгранично преместване на съдалището. Има редица правни въпроси, въпроси защото в крайна сметка се оказа, че трябва там, където е било седалището, да, то да загуби своята юридическа личност, и да, за да може да се премести. това отнема дълго време, енергия, пари и социални разходи. Наистина има един законов вакуум, който трябва да бъде запълнен и парламента напълно осъзнава това. В миналото комисията не веднъж също беше призовавала да се направи нещо. Какви ще бъдат последиците за предприята. Ми те просто бягат. Има истинска конкуренция за особено по-малките дружества, дружества с ограничена отговорност и, и, и, и примерно а, може трябва да се предвиди преместване на седалището неприбързано, а разумно. Не трябва предприятия да заличават по някакъв начин следите си, за да ликвидират задълженията си в е, държавата, където е било преди това седалището. Освен това, как стои въпроса с участието на работещите? Тяхното участие всъщност допринася за техно, тяхното преуспяване. Те упражняват своите права. Тук трябва наистина да приложим до общностното законодателство. За това призоваваме комисията да предложи решение – в рамките на съвместното вземане на решение и да се проучат най-добрите практики, например тези, които се прилагат от акционерните дружества. В някои държави членки, например, могат да се разделят тези операции, да се разделят седалищата. Нещо, което позволява да се съобразят с специфичните условия в различните държави членки. Но когато се търси начин да се укрие данъците, тогава се вършат прибързано, прибързано тези действия. Затова трябва да вземем мерки, всичко да става ясно, да е прозрачно. Господин Барние трябва да предприеме действия и да включи прехвърлянето на седалището в мерките, по които работи, за да може всички държави членки да приемат това решение. Трябва да се избегне и възму... риска да се прекрати временно економическата дейност. Точно в момента настояваме за възстановяване на економическия растеж и не трябва да се повтарят грешките, които акционерни дружества са вършили преди. Благодаря, госпожо Регнер. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Госпожа Тикао. Трансфронталиер. Благодаря, господин председател. Преместването на седалищата е един от основните аспекти на изграждането и финализирането на единния пазар. Въпреки, че имаме законодателство, то е съвсем различно и то е различно в различните държави членки и за това води до административни затруднения и до високи разходи, а в крайна сметка има и правна несигурност. За това приветствам комисията за това, че ще предприеме работа по законодателство относно а, прехвърлянето на седалищата в други държави членки, но а, подобно действие трябва да става с съгласието и а, след преговори с служителите и работещите и различните директиви трябва да бъдат свързани помежду си, да имаме общи правила. Госпожа Флашикова. Благодаря, господин председател. Аз наистина високо цена извършеното от госпожа Регнах преместването на седалищата на дружеството изисква структурирано законодателство. Разбира се, Ако не, преместването на седалищата е само частично, то това е за да може да се избегнат известни е, ограничения и да се заобиколи закона. Нямаме нужда от това. Имаме нужда от е, я, ясно и правила, за да могат унези честни и спазващи правилата дружества да извършват подобно преместване, като същевременно не се нарушават правата на трудещите и служителите. Госпожа Георгиева от името на комисията. Благодаря. Почитаеми депутати, искам да поздравя госпожа Регнер, както и Комисията по външни работи на парламента, за доклада за трансграничното прехвърлище на съделище на дружества. Сега е времето за този доклад, тъй като през февруари Европейската комисия започва публични консултации за бъдещето на дружественото право в Европейския съюз. Проектът започна през 2011 година, през май Събрахме всякакви заинтересовани страни, представители на обществеността, на университетите, включая и депутати, за да говорим по този въпрос. Създаде се група експерти, която изготви доклад за тази конференция, проведена през май. От тогава комисията продължи да обмисля тази идея и реши да включи по-голям кръг граждани, като започне обществени консултации. Трансграничната мобилност на дружествата не трябва да бъде ограничавано само да директива и е, тази, този процес е част от общия процес на промяна. Е, необходимо е също така да се види дали е необходима директива и какво би било нейното въздействие. Становището, изразено в днешния доклад, по един много ценен начин обогатява целият този процес. За това благодаря много на докладчика. Не за път Европейския парламент призовава Европейската комисия да излезе с предложение за директива за трансграничното прехвърляще седалище на дружества. Комисията води диалог за потребността от такава директива. това наистина трябва да бъде полезно и за самите дружества, пък и за вътрешния пазар – това не е тема, която да е изчезнала от полето на, зрение, на полезрението на комисията. обаче въпроси, които трябва да бъдат разгледани много внимателно, включая разделянето на седалището и административната му част, както и участието на служителите. Преговорите по статута на частните фирми в Европейския съюз показа колко е трудно да се постигнат компромиси между държавите членки по този въпрос. Комисията смята, че беше е много балансиран по въпроса и за това ви благодарим. Почитаеми депутати, господин председател, комисията очаква с нетърпение да продължи конструктивния диалог с Европейския парламент по изключително важния въпрос за корпоративната мобилност и директивата за трансграничното прехвърляне съдържащата на дружества. Комисарят Бърние е, ще се заеме с тази дискусия и ще има последващи действия след днешната ни дискусия. Комисията планира е, да приключи по този въпрос работата си в края на 2012 година. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Благодаря, госпожо, Благодаря, госпожо комисар. Приключихме с обсъжданията. Ще гласуваме този доклад днес в по обяд. Сега следващата точка